Ред е доклада от Европейския съюз и изявлението на комисията за резултатите от Европейския съвет от 29 и 30 октомври. Включително мандата на президента на Европейския съюз и висшия представител за външна политика, заместник председател на комисията, както и структурата и състава на комисията. Много съм благодарен на премьер-министър Фредерик Рейнфелд, е, който присъства тук, както и на председателя на комисията господин Баросо. Господин е, министър-председател Рейнфелд, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, за мен е удоволствие да съм отново тук, да ви съобщя резултатите от много сложното и е, е, среща на Европейския съвет. Нека да ви обясна ситуацията, е, такава каквато беше тя преди да започне Европейския съвет. Ние поддържахме постоянни контакти с Прага и с други столици за това как да решим искането на Чехия за хартата за фундаменталните права. Имаше много различни мнения, имаше много искания също от няколко страни членки за различни изключения. От друга страна, получихме по-ясни послания за климатичните промени. Това беше друга основна тема за срещата. Ред страни членки казаха, че не са готови да се обвържат с цифри, т.е. за финансиране на адаптирането и мерките за облегчаване на въздействията. Но при в такива обстоятелства мога да кажа, че съм повече доволен от резултатите. Какво основно се случи? Целта на Европейския съюз с наближаването на срока за срещата в Копенхаген беше да продължим да бъдем водещи в тази тема. Нека да не си правим иллюзии, преговорите бяха много дълги и трудни, но в края на краищата Европейския съвет прие е, оценката на комисията за 100 милиарда евро годишно до 2020 година, като международната помощ е, се приема, че трябва да бъде в порядъка на 22 до 50 милиарда евро. Сега, 2020 година ще настъпи след 10 години и трябва да работим доста бързо. освен, и за това съвета отбелязва, че ни е нужно общо финансиране от 5 до 7 милиарда всяка година от 2010 до 2012. Около Окончателната цифра ще бъде определена с оглед на резултатите от е, срещата в Копенхаген, като Европейския съюз и страните членки са готови да дадат своя принос, ако и другите ключови участници е, правят подобни усилия. Много съм доволен, че е, успяхме да постигнем споразумение за ясен мандат и то силен в това отношение. Преди няколко дни се срещнах с министър-председателя Синг на среща на високо равнище между Европейски съюз и Индия, а също така разговарях с президента Обама на среща на високо равнище в Вашингтон. И благодарение на съгласието, което съществува в Европейския съюз, ние успяхме да постигнем много силни позиции, успяхме да изразим своите очаквания и отново успяхме да бъдем лидери по една тема, която е от е, изключително важно значение за всички граждани. Миналата седмица дискутирахме също и економическата и финансова ситуация. Въпреки, че има белези на подобряване в световната економика, Европейския съвет отбеляза, че няма безкрайно причини за задоволство. Почти всички, освен една страна, следващата година ще надхвърлят лимита от 3% бюджетен дефицит – вътрешния брутен продукт е намалял с 4,7% в 2008 година. И това са причини, за които трябва да поддържаме мерки за търсене на економическо възстановяване. На Европейския съвет ще Направихме и съществен напредък, постигнахме за засилване на финансовия надзор и за създаването на борт е, за оценка на системния риск на европейско ниво. Също така искаме да постигнем споразумение за пакет за нова структура на надзора. Не искаме да се повтори е, опита от финансовата криза, през която току-що минахме. Като се има предвид всичко това, ние трябва да се съсредоточим и върху запазването на работните места. Над 5 милиона европейци вече са загубили работни места и все още много ще имат подобен опит. И ние трябва да прекратим тази тенденция. Когато представих приоритетите на шведското председателство, аз казах, че след економическата криза Европейския съюз трябва да излезе по-силен това е една от най-важните ни задачи и тя си остава такава. Затова на следващия Европейски е, съвет, срещата на върха през декември, е, отново ще се върнем на тази тема. Друг важен резултат от е, срещата беше приемането на стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море. Стратегия, която се базира на инициатива на парламента. Нашата амбиция е да решаваме неотложните предизвикателства пред околната среда в Балтийско море и региона. Смятаме, че тази инициатива ще има политически положителен ефект върху други части от е, Европа и ще развива и конкурентоспособността на Европейския съюз. Дискутирахме също е, правосъдието и вътрешния ред. Е, обсъдихме мерките относно незаконната миграция в Средиземноморието и призовахме да се работи по ред конкретни въпроси. Уважаеми депутати, е, знам, че вие възнамерявате днес да, също да обсъждате институционални въпроси. Те бяха част и важна част и от нашите дискусии. Един от ключовите въпроси е бързото влизане в сила на договор от Лисабон. Изключително важно, ако искаме да се справяме с предизвикателствата, пред които се изправяме. Имаше много консултации, много сложни консултации, но в края на краищата постигнахме споразумение по искането от Чешката република. И с това споразумение вече президента Клаус бе готов да подпише договора и, както знаете, той това и направи. И сега окончателният инструмент на ратификацията се предоставя от Чешката република на италианските власти, което означава, че Лисабонският договор ще влезе в сила на 1 декември. Зная, че огромна част от вас тук днес споделят моето задоволство и моето облегчение – най-сетне тази дълга глава от подготовка за институционални реформи приключи. Европейския съвет е, оцени и други дейности по подготовката за Лисабонския договор, е, одобри насоки за Европейската служба за външни дейност и прикани бъдещия виш представител да представи предложение за организацията. А сега, що се отнася до имената, Знаете, че трябва да се заемат постовете и трябва да се назначи нова комисия. На 19 ноември планираме да свикаме среща на държавните ръководители, за да се е, наберат кандидатурите за съответните постове, създадени от договор. Нека да подчертая, че назначаването на висшия представител – трябва да стане преди да се назначи новата комисия. Е, разбира се, това ще стане и с съответните контакти с парламента. Както знаете, това лице е, ще бъде подложено на гласуване и от парламента, тъй като ще бъде заместник председател на бъдещата комисия. Няма да коментирам кой евентуално може да бъде вземащия този пост, но е, мога да кажа, че най-важно е да решим не кой, а какво и как ще бъде е, вършено. Миналата седмица, дами и господа, ние постигнахме съществен напред, напредък по няколко ключови въпроса, които са изключително важни за бъдещето на Европа и важни за бъдещето на планетата. Много съм благодарен на колегите за конструктивното им отношение – но и вие и аз знаем, че още много има да се върши. Мога да ви обещая, че бъдещите седмици, които идват, ще бъдат много тежки. И е, очаквам да си сътруднича с Европейския парламент по всички важни въпроси. Срещата в Копенхаген ще се състои само след 25 дни. Економическата криза далеч не е свършила. Но сега имаме много добри пълномощия за преговорите за климата и сме решени да работим съвместно за създаване на нови източници на ръст и по-голяма заетост. Благодаря за непрекъснатата подкрепа от парламента и се надявам, че ще мога да отговарям на вашите коментари сега. Благодаря, господин министър пред, е, председател. Сега давам думата на председателя на Европейската комисия, господин Бароз. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да, да коментирам два аспекта на последното заседание на Европейския съвет. Що се отнася до политиката постигнахме едно много важно споразумение относно бъдещите дейности в областта на околната среда. Знаете, че имаше много спорове и Просто трябва да кажа, че решенията на съвета просто надминаха моите очаквания. Те са по, те отиват по-далече дори от предложенията на комисията. Посланието е ясно. Европейския съюз е готов да отиде в Копенхаген, да намали а, емисиите и това защото ако искаме развиващите се страни наистина да поемат ангажименти, то тогава ние трябва да набавиме средствата за това. През 2000, 2020 година ще бъдат необходими няколко милиарда годишно за борба с климатичните промени и Споразумението е, че Европейския съюз ще плати своя дял. Също така трябва да покажем, че наистина сме сериозни, защото ако ние поемеме е лидерството, другите ще ни последват. За това трябва да направим всичко възможно за е, намаляване на емисиите. Миналата седмица ми напомниха тук къде се стигна в последните години. Като, например, до къде стигна Китай. Като Както казах обаче много пъти, ние всички трябва да бъдем заедно и ние, Европейския съюз, трябва да е, упражняваме натиск над всички други да поемат своите ангажим... да поемат ангажименти и и от друга страна, ние трябва да се придържаме също към изпълнението на нашата цел, която е намаляване на затоплянето с 2 градуса и ще продължим. Но в тези преговори трябва да върват напред. В крайна сметка важно е съдържанието, а не формата на нещата. Трябва да има истинско политическо, политически поета отговорност, която да доведе до резултати. Ние ще ще продължиме да се бориме, за да се постигне едно окончателно споразумение и да се стигне до договор. И просто трябва да продължим да работиме единни близките дни до свикване, до ем, заседанието в Копенх... Копенхаген. Другия много важен резултат на европейския е, на Европейския съвет бе е, окончателното ратифициране на Лисабонския договор. Както каза е, вашия председател, Лисабонския договор ще влезе в сила в началото на следващия месец. Бих искал да благодаря и да поздравя министър-председателя Рейнфелд за постиженията, защото наистина шведското председателство а, свърши отлична работа, като създаде условия за един а, окончателен консенсус. Сега обаче трябва, трябва да видим какъв, какво ще бъде естеството на тези нови постове, които се създават от Лисабонския договор. Не става дума за имена. Е, в крайна сметка държавните ръководители ще е, изберат нези личности, които наистина ще могат да свършат е, работата. за, за, за, за да могат, за да, за да можем да изработим един списък на приоритети и то в дългосрочен план, а не само за близките месеци. Аз самия поемам ангажимента да работя в тясно сътрудничество с председателя на този на съвета, тъй като в сътрудничеството се крие силата и този, и този председател ще представлява Европей, целия Европейския съюз. Така че ще трябва всички компетенции, било разширяване, економика, правосъдие, социални въпроси, да бъдат представени. За да може наистина Европейския съюз да бъде силен както тук в Европа, така и на международната сцена. Върховният представител ще бъде и заместник-председател на Европейската комисия. Посочването на заместник-председател като върховен председател ще ще, ще бъде от помощ за мене за, за, за разпределяне на портофелите в следващата комисия. Той ще бъде подпомаган от една много силна и добре структурирана служба за външни работи. И това наистина ще, ще бъде една, а, една, една възможност за разгръщане на, наша, на истинска на широка външна политика. Аз в момента разговарям с е, представители на държавите членки, с държавните ръководители, като ги приканвам е, да ми посочат е, кандидати, включително и жени. Както знаете, областите не се разпределят по страни, а се дават на дадена личност а, закъснението от влизането в сило в на, е, Лисабонския договор доведе до известни забавения. Разбира се, не, не трябва да се бавим, но не можем и да избързваме с изслушванията. Сега Евро е, Лисабонския договор създава предпоставката за е, действие, за да действаме сега, но за това е необходимо предимно и на първо място и политическа воля пред, преди, 20, преди 20 години из, изваредни личности е, написаха историята на, е, на Европа и сега не трябва да оставаме този пламък да загасне и да продължиме по, по същия път строителството на Европа. Благодаря ви, господин председател. Сега от името на политическите групи от името на НП давам думата на господин Жозеф До. Господа председатели, колеги, Лисабонския договор е ратифициран от 27-те държави членки и Европа длъжна да постигне резултат. Резултат по отношение на институции, и именно назначаването на хора на отговорните постове. Резултат по отношение на климата и енергията, резултат в крайна сметка и най-вече в областта на економическото възстановяване. С подписа на чешкия президент е, процесът на ратификация на Лисабонския договор най-накрая свърши и благодаря на Фридрик Райнфелд. Групата на НП, която съществено допринесе за този договор, е доволна от това развитие, но сега е крайно време да спрем да монополизираме обществения дебат в Европа за институциите, които са само средство за постигане на политическите амбиции и да се съсредоточим върху тези амбиции. Затова моята група изисква от вас, господин Райнфелд, да направите всичко възможно да получите, е, да постигнете съгласие за имената на президент на съвета и на върховен представител. А от вас, господин Баросо, искаме, щом държавите членки посочат кандидатите си, да разпределите бързо портфейлите, за да могат да бъдат задълбочено изслушани от Европейския парламент. Вие знаете, господин председател на съвета и председател на комисията, че дебата за профила на тези личности интересува само брюкселския микрокосмос какво искат нашите съграждани? Да се решат проблемите с безработицата, с кредитите, образованието. Конференцията в Копенхаген за климата да поднесе приятни изненади и зимата 2009-2010 година да не доведе до нови прекъсвания на доставките на газ, които поставят половината континент в невъзможно положение. Ние в европейските институции е, и по-специално вие, господин Райнфелд, сме длъжни да подкараме европейския влак със скоростта на високо скорост, а не на пътнически влак. Всеки тук знае какви са трудностите, как трудно се постига баланс между политическите пристрастия, географския происход, задължението за равнопоставеност и наличието на личности. Но ние, е, е, вие вие сте длъжни да а, постигнете споразумение в съвета, а парламента и парламентарните групи са длъжни да се произнесат по този изпод, избор по най-отговорен начин, отчитайки европейския, общи европейски интерес. Надявам се, че това може да се превърне в един от успехите на шведското председателство, но за да стане това трябва да се действа бързо. Господа председатели, колеги, а, трябва да кажа, че Проблемите на климата са още по-спешни няколко седмици преди срещата в Копенхаген. Приветствам отговорното отношение на Европейския съвет, който потвърждавайки своя ангажимент да определи количествените и качествените си цели в борбата срещу а, глобалното затопляне и намаляването на въглероден диоксид, чака нашите партньори също да се ангажират със същата решимост, защото не, не е удачно Европа да свали картите си преди Копенхаген и да остави американците, китайците, индийците да водят хорото. Е, Съединените щати, Китай и Индия днес са световни сили, които също трябва да поемат своята отговорност. Европа има своя отговорност, не може да направи всичко сама. В Копенхаген политическо споразумение не е достатъчно. Трябва държавите да се ангажират с конкретни цикли – в началото говорих за това, че сме длъжни да постигнем резултат. Това се отнася преди всичко до економическото възстановяване и заетостта, които са свързани. Макар, че сега има знаци за възвръщане на един лек растеж, трябва да, се, е, да сме сигурни, че това ще бъде придружено с създаването на работни места – и този растеж да почива на здрава основа, а именно един отворен, регулиран и непротекционистски пазар. Това са безпокойствата на европейците и това трябва да бъде основната грижа на Европа и държавите членки, а не проблемите на вътрешното управление, 20 години след падането на страната виждаме, че най-обикновените хора успяха да я съборят. И затова ви моля, успейте и вие да се преборите с държавните и правителствените ръководители. Благодаря ви. E, Благодаря, господин Дол. Сега Алианса на социалистите и демократите от тяхно име господин Ханес Свобода. Благодаря, господин председател. Господин председател на комисията, може би е удачно съвпадение това, че ние дискутираме тези е, неща веднага след е, изказването на господин Хайвел, който ни показа колко е важно да действаме енергично. Аз е, Бях в е, окупираната зона от е, Съветския съюз 86-та година, когато имаше бежанци от е, Чехословакия. Имам поглед върху нещата. Договора от Лисабон е важна стъпка в процеса на интеграция. И мисля, че е отлично съвпадение е, това, че е, договор от Лисабон бе ратифициран в същата седмица, когато честваме 20 годишната отпадането на Берлинската стена. И сега вече говорим и за назначаване на съответните листа, лица. И искам да ви задам следния въпрос. Готови ли сте вече в съвета да разговаряте на национално ниво, да се направи така, че да има и географско разновесие? А също така и да има и достатъчно ярки личности жени, включени в този процес. Не говоря само за госпожа Малстром и не само за моята група но все пак Европа не може да си позволи да няма силни личности жени в, на ръководни позиции. Зная, че вие не можете директно да влияете върху процеса, но все пак въпроса за географския баланс и баланса между половете трябва да бъде поставен. Е, също така, готов ли сте да направите така, че назначаването на върховен представител да бъде пълноправно едва след като той е, е одобрен от Европейския парламент. Надявам се, че това е ясно. Ние в това отношение е, се отнасяме много сериозно към нашето задължение и роля. И е, господин Баросо, можем да ви уверим, че ще ви дадем възможност да работите свободно, но искаме и ние да изкажем своето мнение. А също така и се надявам, че този процес няма да отнеме месеци. Също да коментираме въпроса с финансовата криза. Напълно сте прав да повдигате въпроса за нарастващата безработица и сте прав, когато ясно коментирате, че ние трябва да продължим да имаме подкрепещи мерки кога, до момента, до който тази безработица продължава, защото а, хората очакват от нас а, да намалим безработицата. И дебата за финансовите сделки е много важен също, защото трябва ясно да кажем, че сме много сериозни по отношение на контрола. Не е въпрос да се налагат данъци, а просто да се използват всички съществуващи инструменти, за да се прекратат спекулациите. и да се окаже помощ само на банките, които изпитват действителни трудности да се справят с кризата. Ръководството на Goldman Sachs напоследък коментира един от техните висши банкери каза, че аз съм само банкер, който трябва да върши работата на Господ. Аз не, не знам какво си представят такива хора да, да употребяват името на Бога в такива теми. Това е богохулство. Не смятам, че е, ние трябва да се чувстваме като вършещи работа на Господа, но трябва да помагаме на хората да няма спекулации и да се намалява безработицата. Благодаря, господин Свобода. Сега Алианса на либералите и демократи за Европа. Господин Гиверховста, моля. Господин председател, бих искал първо да поздравя господин Райнфелд и госпожа Малстром, разбира се, за ратификацията на Лисабонския договор. Благодарение на вашата упорство, благодарение на вашия вашите усилия да постигнете да компромиси. Това стана действително. Тук бяхме, някои смятахме, имаше и песимисти, които смятаха, че ще трябва да чакаме следващи избори да, в Чехия, за да се ратифицира този договор. Така че благодарение на вас е, практически 10 години работа бях, се увенчаха с успех. Бих искал да ви благодаря и за дебата днес, тъй като вие приехте да обсъдите с нас а, профила на а, председателя на Европейския съвет и на върховния представител. Това ще бъде единствения дебат защото инак много-много прозрачност няма. Понякога е, много неща се научават само от пресата. Така че и за бъдеще, може би, ще трябва да се замислиме как е, да направим този процес много по-прозрачен, защото този процес е много важен за целия Европейски съюз. Сега, Нека да поговорим първо за структурата на комисията, защото мисля, че за, за, за, за парламента това е много важно, защото в сътрудничество с вас е, се работи. Ние контролираме, е, така че това не е толкова работа на съвета. Сега, вашите пред... в вашите предложения. Много ви, много ви моля, създайте четири масива, ако мога така да се израза. Четири основни масива. Първо, външната политика, промените в климата и устойчивостта всичко, което е свързано с економическата криза, финанси и така нататък. И четвъртия вътрешните работи. Може би би, би трябвало да има заместник-председатели, които като които да отговарят за тези отделни е, отрасли. Е, като има лична отговорност, може би това ще спомогне за по-доброто функциониране на комисията. Необходимо е също така да има баланс между броя на мъже и жени в комисията. Мисля, че е, вие също сте съгласен с това и предполагам, че призовавате към такива кандидатури. Е, по, що се отнася до върховния представител, представител. Става, Необходим е човек, който да води една последователна външна политика, политика за а, сигурност и отбрана, но който да води и много последователна политика в областта на а, правата на човека. Човек, който да е убеден, че Европа трябва да има дейна външна политика, т.е. нужна е а, личност, която да вярва в интеграцията между е, външната политика и е, политиката на общността. И е, трето, може би така най-желанния пост става дума за председател на съвета. Това са само становища, само мнения, господин Ренфелд, кой, които ви представяме. Е, ето, все пак парламента може да изрази своето мнение. Е, ние искаме да има по, да той да бъде по-скоро чермен, отколкото президент, е, казва оратора на английски сега трябва, трябва, да бъде и европеец. крайна сметка, ако е, назначаваме папа, трябва поне да бъде католик. Така че трябва да назначиме на този пост е необходим човек, който да вярва в Европа, а не да бъде евроскептик. Човек, който да, да смята, че европейската интеграция е значима, че, че, е, че общността е, е и е, общностната методология ще даде ще позволи на Европа да върви напред. Той, той, така че той трябва да е защитник на е, общностното. И и проевропейската коалиция. Тя съществува тук, тя съществува в Европейския парламент. Тази проевропейска коалиция да бъде отразена в състава на комисията и при, е, в ръководните постове на Европейския съюз. Само по този начин ще спомогнем за строителството на Европа. Благодаря ви, господин Ферховщад. Сега давам думата на Ребека Хармс от името на Зелените. Um, Благодаря, господин председател. Господин Рейнфелд, господин Беросо. Мисля, че именно споменът за събитието от преди 20 години крайна сметка помогна за ускоряването на ратификацията на Лисабонския договор. Идеята на Вацлав Хавел за Европа не, идеята на Вацлав Клаус за Европа и, и споровете му с Европа в крайна сметка не успяха и е, след близо 10 години преговори Лисабонският договор най-после е ратифициран. Трябва да се попитаме обаче дали от държавите членки отново няма да започнат да правят спънки. Ние сега изслушахме е, из, речта на бившия президент на Чехия Вацлав Хавел и го аплодирахме, но за да се стигне до споразумение е, е, трябва да се намери е, човек, който да се одобрява от е, държавните и правителствените ръководители, защото този, който ще оглави съвета, наистина трябва да представлява Европа. Искам да ви поздравя за постигнатото до тук, господин Райнфелд. Предложенията са добри, ние все още не знаем всички, но аз ще се присъединя към раз... другите, които се изказаха преди мен. Аз не съм чак толкова оптимистично настроена. Върнах се от подготовката, подготвителната среща в Барселона за конференцията в, в Копенхаген и трябва да кажа, че някак нашите амбиции все повече и повече се стесняват по отношение на тази конференция. Ние вече бяхме заели една позиция, направихме много и сега трябва да накараме другите да действат. Ако погледнем какво сме направили в областта на намаляването на вредните емисии и на борбата с промените в климата, целите за намаляване на въглероден диоксид и всички мерки, предвидени в пакета за климата, ще си дадем сметка, че това не е достатъчно, за да се намали е, глобалното затопляне, увеличаването на затоплянето с е, максимум 2 градуса. Трябва да се постигне едно правно обвързващо споразумение, което да включва и другите държави. За да може да наложим целите, защитавани от европейците от години. За това трябва много точно да прецените какво послание ще отправите в Копенхаген. Много често се казва, че стратегиите за устойчиво развитие и ефективност на ресурсите, защита на климата са новите принципи на економическата и индустриалната политика на Европейския съюз. Това е, чухме от устата и на господин Хавел и го аплодирахме. Мисля, че европейците приветстват подобни декларации, но в рамките на економическата криза те загубиха доверие в а, а, работните си места, в бъдещето си и трябва да им се обясни, че борбата с промените в климата ще създава работни места, ще помогне за економическия растест не значи, че трябва да забравяме защитата на климата само защото има економическа криза. Това са двете страни на същата монета. Но това трябва да бъде отразено в решението на Европейския съвет. Тимоти Къркхолп. Ако Олга, първо да поздравя шведското председателство за успехите за придвижването на европейската позиция за климатичните промени, защото борбата с тях е наш виш приоритет и естествено се очаква Европейския съюз да бъде лидер. Балансираното споразумение се посреща много добре и ние се надяваме да постигнем добри резултати в Копенхаген. Но сега дебата, който доминира в Европа е назначаването на европейски президент и е, върховен представител. Трябва да през... първо трябва да е, определим какво се съдържа в тези постове, тогава да търсим личности. Естествено, трябва да ги изслушаме тук, включително, може би, господин Верховстат. Но, вместо да правим това, започваме е, всъщност да изпадаме в едни дрязги между правителства за разпределяне на постове. Изток, запад, е, ляво, дясно. Не се говори дали някой е най-добрия кандидат, а за някакви такива равновесия се търсят. Защо? Опитваме се да разделим Европейския съюз на две класи. Може би какво, че само тези, които идват от е, зоната на Шенген, могат да бъдат избирани. Аз лично смятам, че такова поведение не е, е приемливо. В, в ден, когато честваме всички жертви от войната, когато си спомняме за всички ужаси, когато честваме всички е, постижения на тези, които се бориха комунизма в Полша, Унгария, в Балтийските страни, в Източна и Централна Европа и в Берлин, разбира се, накрая. Е изключително важно, господин председател, да се борим за свободи и за ценности за всички, а не за тлъсти постове за няколко щастливци. Благодаря ви. Сега Давам думата на господин Лотар Биски от името на Обединената левица и Зелената Северна лига. Господин председател, Лисабонският договор бе ратифициран от 27-те държави членки някои го отчитат това като голям успех. Моята политическа група обаче не смята така. Няма да, да обяснявам защо. Правили сме го многократно. Картата за, за основни права е отхвърлена от три държави членки, така че ние се страхуваме и сме загрижени за зачитането на човешките права след е, като изслушахме речта на Вацла Хавел днес, по, в, е, когато честваме 20 годишнината на падането на, Бълка, на Берлинската стена, това е недопустимо. Някои. Разбира се, е, ние, ние ще използваме Лисабонския договор от положителните му страна. Аз лично се радвам, че е, Европейския парламент ще има разширени правомощия, но трябваше да се възползваме, за да включиме един по-силен инструментариум за борба с злините в този свят, като, например, климатичните промени. Оказва се, че в, в Копенхаген е, Европейския съюз няма да бъде лидера, няма да бъде на, няма да бъде на първото място, както беше решил едно време. Не, неприемливо е държавите членки на Европейския съюз а, да не поемат финансовите, финансовата си отговорност и финансовите си задължения. Не става не става дума за превръщане на Швеция в е, винаро-лозарски район. Става дума за е, това да оживее планетата. Е, днес е, промените в климата имат като последици глад, е, миграция хора е, напускат е, страните си, за да е, се изхранат. Така че промените в климата, борбата срещу промените в климата е борба за, е, за мир и стабилност. И ако Европейския съюз не заеме лидерско, лидерска позиция, той ще загуби своето място на международната сцена. Okay. Yes, Господин е, председател, новия пост на президент на съвета, с който ние се е, занимаваме непрекъснато, трябва само две и половина години и пълномощнията са много ограничени. Затова някой трябва да успокои господин Тони Блеер, да не се разочарова, ако не го получи защото е, истинският римски император на 21 век след Лисаблон е, е разбира се, председателя на комисията, нашия верен господин Баросо, независимо от неговите коментари за другите постове. А новия върховен представител, там нещата стоят много различно, защото е, съществува един огромен бюджет за нови дипломатически мисии и е, поста на, за върховния представител е, заплашва и е, света на сигурността и местата на Франция и Англия там. Но проблема на Европейския съюз е не, че има толкова много дипломатически мисии, а че има толкова много безработни. Сега чествахме 20 годишната отпадането на Берлинската стена и с право, но сега се издига нова Берлинска стена, не на границите между нациите, а вътре в тях. И това е стената между професионалните политици и народа. Вече малко късно да се говори за прозрачност, господин Върховщад. Ние тук се изказваме от името на гражданите, поне някой от нас. Ние се изказваме против тези институции, които, както нееднократно съм казвал, са пълна е, буклук и нямат никаква демократична легитимност. Uh, uh, в имени незрешених Ханс Питер Мартин. Господин Ханс Питер Мартин от името на Ненгиш. Демокрацията се нуждае от революция и никога не е погрешно човек да се бори за прозрачност, за видимост, господин стат, господин Дартмолт. Шведското председателство можеше да играе ключова роля в това отношение – Защото по отношение на тези високо отговорни постове, господин Баросо знае за какво говоря, Германия дава отрицателен пример. Но други също имат проблеми. Е, оказва се, че квалифицираните личности почти нямат шанс да стигнат до този пост. Сега, след приемането на договора, имайте малко смелост, но нуждаем се от по-ясна, по-прозрачна структура е, за тези високоотговорни постове, за да намерим удачните квалифицирани личности. Господин Райнфелд, моля. Благодаря. Благодаря за много полезните коментари и за въпросите. Както се каза тук, доста време изтече, докато 27 страни членки ратифицираха договора. И винаги се изненадвам а, колко бързо започнахме да действаме, след като първо работихме по Конституцията. А, сега, след като е прият договора, вече е решено, че основният орган е, е съвета на е, първите министри на страните членки. Това се съдържа в договор. И а, е, към това сега се добавя един проблем, който е съвсем очевиден, а именно, че настоящите първи министри е, разбира се, са готови да се кандидатират за един пост, който няма да, може би няма да получат и трябва да изпратят послания и в страните си, че е, те все още съществуват и са там. Така че не бива да забравяме това. Това си е фактор, който определя дискусиите. За върховния представител ще има много повече прозрачност, повече дискусии. Това е част от процеса за избирането на комисията е, и парламента ще ги го изслуша. А, както да отговоря на господин Свобода, договора, когато влезе в сила 1 декември, Естествено, че е, върховният представител, който е част от комисията, ще бъде изслушан от парламента. Никога не се предвиждало да, да се прескочи тази процедура, но процесът си е много дълъг, така че може би няма всичко ще приключи по време на шведското председателство. По въпроса за равновесието, което тук се повтигна. Още днес при първите консултации с колегите проблема е, че много равновесия се търсят, а става дума само за два, две лица, две, два пост. Говори се за география, за пол и така нататък сега, действително има дебат между лявоцентристските и десноцентристските сили, а, но трябва да има много повече постове, ако искате да се изпълнят всички критерии, които тук се коментираха. А, така че ще се търси баланс, но в рамките на това, което е възможно да се постигне. Както казах, следващия четвъртък ще има среща на върха е, и е, всъщност ние отговаряме и на вашето искане да действаме възможно най-бързо, но не е толкова просто в момента, е, само за да се проведат консултациите, си отнема доста време. 27 страни членки са това. Просто ви припомням <laughs> това. Всичко, тази процедура е идеална, обаче си иска времето. По въпроса за климатичните промени. Госпожа Ребек е, Хамстън коментира, че не вършим достатъчно. Нека да ви припомня, че ние сме предвидели и ситуация, е, когато в Европа може да се е, и увеличат нашите цели и да станат задължителни, но все пак това зависи и от други условия. Тоест, ние в Европа можем да направим и крачка по-нататък, ако обаче и останалата част от света поеме своите задължения. Затова приветствам решения, ако конкретно страни си поемат по-големи задължения. Ние в Швеция вместо 20% намаление сме приели решение за 40%. Така че може да се направи повече. А, та, ние не сме тези, които искаме да се намаляват целите, да се снижават амбициите за Копенхаген. Но просто трябва да се свърши още много работа, за да задвижим и останалите. Индия, Штатите, ще пътувам и в Китай ще ходя. А, така че трябва да има споразумение между ръководството на отделните страни, за да стигнем до някъде. А това никак, никак не е лесно. В края на кръщата предизвикателството е световно. Нямаме световно ръководство, нямаме механизъм за вземане на решение на световно ниво, както е в Европа. Така че е много по-трудно. Все пак е, знаете, че Европа е, дава само около 13% от емисиите, така че ние трябва да очакваме ангажименти от останалите а, те по някакъв начин а, се дърпат. Така че в зависимост от това, което те направят, ще зависи и ние дали ще постигнем целите си. По въпроса за надзора над финансовите пазари, да, трябва да има по-добър надзор. А, ще. За момента прекратихме дискусията за конкурентоспособността. Тя ще продължи под Испанското председателство. А, така че в момента просто се опитваме да постигнем някакво равновесие между това а, да търсиме регулиране, функциониране, по-добро функциониране на финансовите пазари, но и също така да започнем дебата за по-добрата конкурентна способност. Благодаря ви, господин министър-председател. Сега, господин Барос. Съвсем накратко, господин председател. Бяха зададени някои конкретни въпроси, що се отнася до промените в климата. Нека нещата бъдат ясни. Ние искаме един договор, който да бъде е, задължителен за всички и още в, още в Киото ние решихме, че трябва да има един договор, който да бъде обвързващ. Действително действителност обаче някои от най-добрите ни партньори, т.е. най-важните ни партньори, все още не са готови за това. Така че, от една страна какво прави? Да, да да настояваме за нещо, което знаем, че и тъй, и тъй няма да стане, или да се опитаме да постигнем максимум. Аз разбира, разбира се съм за най-амбициозното възможно споразумение, И а, под което да се подпишат държавните глави, за да стане той, този, това споразумение обвързащо. Там да бъдат ясно разписани целите за развитващите се страни, също отговорността на бързо развиващите се економики в момента и средствата, които ще се е, сложат на масата, защото знаеме отлично, че ако ние не подпомогнем развиващите страни, те няма да могат да направят онези усилия, които са необходими. Що се отнася до институционните проблеми и въпроси, нека бъдеме откровенти. Сега сме на прага на вечерието на влизането в сила на Лисабонския договор, който поставя много изисквания. Ние всички се борихме за да може това, този договор да стане действителност. 9 години след Ница искахме да имаме амби... договор с който да са включени амбициозни зели. Сега искаме този договор да проработи, да функционира, да влезе в сила, за да отговори на очакванията на европейските граждани. В, край, в крайна сметка ние сме една общност, която а, се управлява от върховенството на закона, за това трябва да спазваме споразуменията и договорите. За това е необходимо и жизненно необходимо да се спазват правилата и да се уважават правомощията на всички институции. Правомощията на парламента, на комисията, на съвета. Аз лично смятам, че Европа не може да върви напред, ако една институция е, гради е, своята власт е, срещу другите институции. Мисля, че това е, е дребнаво и лицемерно. Напротив, мисля, че ние можем да вървим напред само ако отделните институции са силни. Ако имаме един силен парламент и с новите правомощия, които му дава Лисабонския договор, един Европейски съвет, който да бъде силен, който да има а, е, дългосрочна политика и една комисия, която съгласно член 17 защитава основните интереси на Съюза, поема инициативите необходими за това, както и прилага е, е, разпоредбите на договорите. Тоест, комисията е онази, която трябва да бди за а, изпълнението на договорите. Това са правомощия, които са дадени на комисията. Така че трябва да работиме в партньорство, за да укрепим и дадеме допълнителни възможности на държавите членки. Защо? Защото в противен случай държави членки, някои държави членки ще вземат решения извън институциите. Това ли искаме? Не. Искаме решенията да се вземат тук, в институциите, в рамките на върховенството на закона. За това искам затова нека бъдем откровени, нека, заси... нека укрепиме нашите институции. Днеска чухме пледуарията, изключителната пледуария на Вацлав Хавел. Но, както каза той, нищо не може да се направи без човека, нищо не може да продължи да съществува без човека. И, са, и за това призовавам към партньорство. Благодаря ви и за препоръките и мненията относно структурата, състава на комисията. Аз също смятам, че общ, общностните методи са от огромно значение. Съгласно договора председателя носи отговорност за работата на комисията и аз няма да се откажа това. Така че, като, като всички скромни автори в момента, когато а, е, се, да се назначи комисията, ще благодаря на всички от тези, които са ми помогнали. Днеска наистина вие направихте интересни, важни а, е, предложения, но най-важното е всеки да поема отговорността си зачитайки правомощията на другите институции, като в основата трябва да бъде общия интерес на Европа и европейците. Благодаря ви, господин председател. Аз. Сега изказвани изказвания от собствено име. Първо място Иниго Мендес Девиго. Благодаря, господин председател. Председателят на е, Европейската комисия приветства господин Рейнфелд с думите, че е довел кораба в пристанището. А, преди време казвах, че се боях, че Лисабонския договор ще е, последва съдбата на рибата от романа на Хемингуей – и че ще оста... само костите ще стигнат в пристанището, но в крайна сметка той успя да стигне до пристанището. Мисля, че постигането на компромис с, с чешкия президент беше нещо добро. Ние се притеснявахме от неговото поведение, но в крайна сметка това не попречи. Както всички тук е, знаем. Важното е, че крайният резултат е ратификацията на договора. Аз зачитам автономията и независимостта на председателя на комисията при, състава, при определенето на състава на комисията. Той получи много гласове по, при своя избор и има пълната ни подкрепа аз няма да давам съвети на председателя на съвета, но смятам, че а, още когато работихме в началото на този договор и обмисляхме фигурата председател на съвета, си представяхме, че той трябва да бъде да, да има най-малко две години и половина на този пост и да играе ролята на министър-председател. Това беше клаузата Бътън, Джон Бътън, който е, беше 2000, 2 години и 7 месеца е бил е, премьер. Е, после оттеглихме е, тази идея, защото се питахме едва ли не какъв ще е профила, така да кажа, ДНК профила на този премьер. защо трябва да се помисли всъщност за личност, която най-добре да представлява моралния авторитет и да същевременно да може да постига компромиси. Не трябва изборът на председател на съвета да става с консенсус, а с квалифицирано мнозинство ако не може да се постигне консенсус, нека да се използва квалифицираното мнозинство, наистина, за да се избере най-добрия председател на съвета. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Малинда Улфскок. Минута и 30 от социалистите. Е, хай, Талман. Е, я е glad че det svenska har много съм щастлива, че шведското председателство успя в своята стратегия Убедена съм, че а, ще се постигне нещо на срещата за климата в Копенхаген. Въпреки, че все пак усещам известна доза песимизъм по отношение на заключенията на Европейския съвет. През Мислехме, че ще успеем да намалим с 80% емисиите на газове с парников ефект до 2050 година, но като знаете, това се съпровожда с проблема на финансирането на развитието на развиващите се страни, които много сериозно са засекнати от последиците от е, промените в климата. Съветът обеща, е, как по думите на господин Рейнфелд, че Европейския съюз ще внесе своя принос в борбата срещу промените в климата, но предвиденото до тук не е кой знае какво и може да се, само да се съжалява за това. Комисията предвижда 57 милиарда за следващите 3 години. Това е добре, но трудно можем да си представим кои ще бъдат мерките, финансира с това, които да доведат до наистина значим резултат. Важни са преговорите с другите държави, Китай, Съединените щати, но ще бъде трудно да ги приобщим към амбициозните цели на Европейския съюз. Искам да попитам как председателството смята да довърши своя мандат, избягвайки провала в тази област? Сега давам думата на Александър Ламсдорф от Алде за една минута. Благодаря, господин председател. Благодарение на влизането в сила на Лизабонския договор имаме повече демокрация при изслушването на комисарите в парламента, контрола на тях, избора на председател на съвета, който обаче няма да бъде нито изслушан, нито контролиран от Европейския парламент. Това е една грешка в Конституцията, в Лисабонския договор, защото той ще бъде координатор съвета всъщност и е, се назначава с консенсус в съвета. Господин Верховщад каза, че когато избираме папа, то трябва най-малкото да е католик, е, така че председателя на съвета трябва да бъде най-малкото проевропеец. Ние се нуждаем от човек, който да работи за Европа. За нас, либералите, Този въпрос се обсъждаше само по коридорите и е, добре е, че сега имаме този дебат. Тук не става въпрос за равновесие между център ляво център дясно, става въпрос въобще за равновесие между ляво дясно и център. Благодаря, колеги. Сега давам думата на Янек и Ядот за минута и 30. Благодаря ви, господин председател. Промените в климата взеха вече 300 хиляди жертви. Това са престъпления срещу човечеството. Знаем, че е, смеш, че е спешно, че няма резервен план, а днес обаче преговорите са блокирани. Лесно е да се каже, че Съединените щати са виновни, но и ние носим огромна отговорност. И както каза господин министър-председателя, не, Европа не е ръководител и лидер в тези преговори. Ако, ако не направиме нищо, ще с 4 градуса ще се затопли атмосферата до края на века. 4 градуса. Не, не става дума да се криеме само зад, зад законите. Независими изследвания доказват, че Япония, Норвегия, Швейцария са готови да направят повече усилия от Европа. Китай. Е, Южна Африка, Бразилия поемат ангажименти в вътрешен план, които са много повече и много по-големи от нашите. Така че ако нещо трябва да си спомниме отказаното от господин Вацлак Хавел, нека бъдеме скромни, нека бъдеме реалисти. Нека не, не, Нека не смятаме, че нищо не се променя в Европа, в света, че нищо не се е сменило от Киото след като не взехте предвид исканията на Европейския парламент и по-специално на Комисията по околна среда, отиваме към провал в Копенхаген. Но Европа може да, по, да, вземе, да поема отново лидерската роля като, е, убеж, като си постави за цел 30% намаляние на емисиите и като изиска и извие ръцете на американците за постигане на договор. Сега давам думата на господин Шимански за една минута. Благодаря ви, господин благодаря. Заключенията от съвета от октомври са добра възможност да прегледаме позицията на Европа за климатичните промени. Нашите усилия трябва да зависят и от усилията на американците, китайците, Индия и Бразилия. Не трябва да съсипваме собствените си економики – защото ако постигнем економически ръст, можем да финансираме технологически изменения, които да са в полза на околната среда. Делът на приноса на Европейския съюз може да доведе до там, че страни, някои страни членки ще плащат двойно повече от една страна по схемата за търговия с емисии, от друга страна като субсидират други страни. Благодаря, колега. Сега господин Марио Боргеци от две минути. Господин председател, преди няколко дни е, една сериозна присъда на страда в Страсбург е, посочи едно много сериозно на, е, нарушение, по което е, Европейската комисия е, се произнесе доста слабо. А именно решението на италианската държава да по отношение при религиозния принцип и принципа на свободата, с което това, с това решение се нарешава, нарушава принципа на субсидиарност. Ние сме убедени, че няма да продължаваме по този опасен наклон. Едно европейско право, което потъпква правата на държавите членки, защото това е опасно. Комисията трябваше да реагира много по-твърдо, защото то, за, напречно на всички представени италиански политически сили за да може да отговори на а, а, настроенията на италианския народ, които са метакултурни, метаполитически, които са нещо по-високо. въпросът с името Не знам дали как стоят, да, кое име ще бъде избрано? Балкенен, Деван, Рохус. Всички при участват в, участваха в, в съвещанието в Баденберг, но важното е да има прозрачност Зна... Това са кандидати на различни политически сили, но не трябва да всичко да става по окултен начин, а трябва да става пред очите на народа. Благодаря господин Бургезио. Думата има Франциско Соса Вагнер за минута. Господин председател, като се имат а, така, предвид притесненията, създадени от договор от Лисабон, мисля, че сега е важно да мислим как да се отнесем към националните мнения относно бъдещето на европейската общност. Защото сега е много важно хладнокръвно да обмислим мерките, които ще трябва да бъдат е, прияти в бъдеще. Аз като скромен член на този парламент бих искал да видя председателя на Съюза е, да е човек, който е убеден федералист, който да има опит с еврото, който да има, идва от страна е, в Шенгенската област и който да поддържа хартата на основните права. Е, е колеги, колеги, искам да ви информирам, че тук имаме представители на Сенат. E vorrei dare un caloroso benvenuto a questa delegazione. Малайзия. Те са предвождани ръководени от председателя на Сената, негово превъзходителство. Искам само да припомна, че ние имаме много ползотворно сътрудничество. Малейша е, Малайзия е, е страна с просперираща економика, която играе важна роля в югоизточна Азия, за така че за нас е удоволствие да приемеме тук колегите, представители на Сената. Аз сега давам думата на господин Брок за две минути. Господин председател,